Good evening. With your permission, I am going to speak on my mother tongue, Hungarian. С ваше позволение ще говоря народния ми език е, унгарски. Следващата точка от е, дневния ни ред са изявление на съвета и на комисията за Демократична република Конго. Давам думата на госпожа Сесилия Малстром от името на съвета. Господин комисар, ще говоря на шведски. Господин комисар, уважаеми депутати, шведското председателство дава огромно значение на обсъждането на проблематичната ситуация в Демократична република Конго. Нарушение на човешките права, засилване на насилието срещу жените. Необходимо е да се обсъди положението в страната предвид на новия доклад, който е излезе неодавна от ООН. Има няколко въоръжени групи в страната, които се подкрепят от групировки, базирани в Европейския съюз. Едва ли трябва да ви напомням дългосрочния ангажимент на Европейския съюз към Демократична република Конго и целия регион на големите езера. От е, дълго време ние се стремим към умиротворяване на тази страна. Нашата подкрепа е под формата на специалния представител за региона на големите езера. Имаме инструмент за работа в цивилната сфера. Имаме също участие в организирането на изборите и така каква е ситуацията към днешна дата. Но има и добри и лоши новини. Повечето от въоръжените групи в източната част на страната подписаха мирни споразумения, които трябва да бъдат а, изпълнени. Има много въоръжени групи. На изток те се интегрират в армията, а, но има доста голяма несигурност и продължава работата за справяне с FDLR а, и армията Lords Resistance Army, които извършват нападения срещу цивилното население. Има нарушение на международното право по спазването на правата на човека. Има насилие, изнасилвания, различни видове други престъпления, които се разрастват в страната въпреки политиката която беше въведена от президента Кабила през юли. Експлуатирането на природните ресурси също създава проблем. Необходимо е да бъдат достатъчно защитени и да не се допусне те да се използват за економическа подкрепа на въоръжените групировки. Имаме проблеми с управлението, нарушение на гражданските и човешки права. Всичко това са пречки пред демократизацията на страната. Има и други важни проблеми. Съветът предприе строга позиция, свързана с нарушаването на международното право в Северно и Южно Киво. Ние заклеймихме в заключенията на съвета действията в този регион – хората, които отговарят, са отговорни за насилието в тази част на страната, трябва да бъдат подведени под отговорност. Трябва да се постигне мир и стабилност за хората от тази страна. Става дума за подобряване на ситуацията в сектора на сигурността от жизнена важност за стабилността на страната. Конгуанските власти трябва да направят каквото е по силите им, за да може да бъде подобрено състоянието на този сектор. Продължават връзките в региона, създаването на партньорства с страните от региона. Уважаеми депутати, искам да ви уверя, че съвета и Европейския съюз твърдо отстояват поетите ангажименти към Демократична република Конго и това ще продължи в бъдеще ще говорим съвсем откровенно за всякакви нарушения на международното право и човешките права. Ние сме ви изключително признателни за конструктивната роля, която играе Европейския парламент и аз очаквам с нетърпение да чуя вашите бележки и въпроси. Благодаря, госпожа министър. Карел Гухт има думата. Господин председател, почитаеми депутати, преди около една година ситуацията в Кома беше основен предмет на загриженост за международната общност и разбира се за конгуанските власти. Бяха положени максимални усилия да бъде предотвратен най-лошото и преди всичко да се постигне мирно споразумение с фронта за освобождение с Руанда – и също така бяха положени усилия да бъдат предадени оръжията от страна на въоръжените групировки, обаче, за съжаление, насилието продължава. Това е така, защото основните причини са се решавали само по повърхностен начин. И политиците страдат от липса на визия и стратегия. бих казал, че присъствието на мироопазващите сили просто успял до някъде да смекчи ситуацията. Укрепването на силите на ОНЕ предстои през следващата година. Очаква се също така експертна група от ОНЕ да посъди Конго. Също така получаваме доклади не само от експерти, но и от организации като Human Rights Watch – които описват ужасяващи неща. Но, за да се подобри ситуацията, трябва да бъдат решени основните проблеми, които водят до влушаването. Разбира се, преди всичко тук е необходим ангажимент от страна на правителствата на Конго и Руанда. И след това контингента на ООН и цялата международна общност като цяло трябва също да си сътрудничат. Няма съмнение, че политическото сближаване между Конго и Руанда ще допринесе за регионалната стабилност. Разбира се, това сближаване зависи от политическата воля от двете страни. Разбира се, това ще бъде за благото и на двете страни. И също така ще подобри ситуацията в целия регион но разбира се, този процес е продължителен и сложен. Политическата нестабилност в Конго се влушава. Липсата на защита на малцинствата, разграбването на природните ресурси, огромни територии, които изобщо не се контролират от правителството – това са само част от проблемите. Един от основните проблеми е, че правителството не може да поеме ангажимент за запазване или възстановяване, по-скоро извинете, на мира в регионите, тъй като то няма контрол върху тях. Разбира се, много от бунтовниците поставят условия. Те са съгласни да прекратят военните действия, но само в замяна на безнаказаност. Това не е приемливо. Такъв имунитет не може да им бъде предоставен. Освен това, всички видяхме, че всички въоръжени групировки са абсолютно неподаващи се на никакви преговори и не могат да бъдат овладяни по пътя на преговорите. Мисията на ОНЕ участва в военни действия срещу бунтовниците, но мисията на ОНЕ страда от липса на опит и необходими умения. Всичко това може да доведе до дори още по-сериозни проблеми. Така че Проблемът е, че нито Руанда, нито Конго не могат да контролират ситуацията и съответно не могат да решат проблемите. На този фон продължава хуманитарната криза. Нарушенията на човешките права продължават. Ужасяващи случаи на сексуално насилие, ужасяващи престъпления продължават да се извършват. При това продължава и разграбването на природните ресурси. Мащабът на тази безкрайна трагедия е огромен. Трябва да продължат усилията за разбиване на тъй наречения фронт на освобождение на Конго. Защото иначе ще продължат страданията на обикновените хора. Затова е необходимо, е необходимо по-добро планиране. Необходимо е да се преоценят приоритетите и най-важното е мисията на ОНЕ да е в състояние да защитава цивилното население. Освен това, мисията на ОНЕ трябва да има много ясен мандат, абсолютно нееднозначен. Не трябва също да се допуска прибързане и преждевременно отегляне на мисията на ООН, на контингента на ООН. Виждаме какво може да се случи в Конго, ако нещата продължат фронтът, фронтът за освобождение на Конго продължава да се възползва от ситуацията. Борбата срещу фронта за освобождение на Конго не е само политическа борба. Този фронт извършва престъпления срещу обикновените граждани. Затова всички членове на тази групировка трябва да бъдат разглеждани като престъпници. Затова трябва да сме по-твърди. времено. Трябва да се преборим с бунтовническите групировки, включително и с тези от други страни. За целта е необходимо да има повече сътрудничество между Руанда и Конго. И също така те трябва да разглеждат всички членове на войнизираните групировки като престъпници. Споразумението 23 март трябва да бъде изпълнено изцяло, защото иначе местното население няма очевидно повече да търпи тази ситуация и това може да доведе до много сериозни социални сътресения в допълнение към сегашната ситуация. Ролята на международната общност наистина тук е решаваща. Обаче, освен Киво, като цяло в цялата страна цари хаос. Просто държавата трябва да бъде изградена наново. Състоянието на държавата всъщност е същината на проблема. Затова е необходимо да се укрепва демокрацията в Конго. За целта ще трябва да обръщаме сериозно внимание на предстоящите в сравнително скоро време, през следващата година, местни, регионални и парламентарни избори. Трябва да се гарантира това да има един ефективен дебат между управляващата партия и опозицията. Също така трябва да се засили доброто управление. Наистина, предвид мащаба на проблема, ясно е, че Демократична република Конго не може да се справи всички проблеми достатъчно бързо. Обаче е важно да бъдат изградени и модернизирани институциите. Това е необходимо за това да възтържествува принципа на върховенството на закона и да няма безнаказани. Разбира се, това изисква също и реформа в сектора на сигурността, както и реформа в економическото управление. Както вие виждате, това е нещо, което изисква много време, но ние не трябва да смятаме, че дългосрочната ни визия трябва да ни попречи да действаме веднага. Трябва веднага да се прекрати насилието срещу населението на Демократична република Конго. От президента на Конго беше обявено, че ще има нулева толерантност към насилието, но това трябва да започне да става на практика. Смятам, че трябва да има по-тясно сътрудничество и в борбата срещу сексуалното насилие. Комисията и Червения кръст си сътрудничат много успешно в тази област – И смятам, че трябва да укрепваме нашето партньорство с Демократична република Конго. Много ви благодаря. От името на политическите групи давам първо думата на господин Качмарек. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, всеки журналист който пише и отразява събитията в Африка, мисли за Конрад и вие се опитвате тук да се концентрирате върху негативните аспекти, но Конго всъщност би могла да бъде една нормална държава. Всички, които е, отразяват събитията в Африка, първо споменават Конго. Но, както казах, Конго може да стане нормална държава. Децата ходят на училище на 6 години и то без насилие. Това може да стане в Африка. Аз съм убеден. И основният въпрос в Конго е качеството на държавното управление на страната. И отговорността на държавните органи не може да се пренебрегва. Училищата на Конго са празни, там цари насилие. Аз бях на мисия за наблюдение на изборите през 2006 година и си спомня много добре, че всички казаха, че в тази страна е имало демократични избори, но нашия оптимизъм беше твърде преждевременен. Защо се случи така? Защо тези избори в Конго не доведоха до по-добър живот? Мисля, че всичко е въпрос на пари госпожа министъра и господин комисарът също споменаха това т.е. незаконно използване на суровини за закупуване на оръжие. Това ускорява развитието. Ако успеем да пресечем този дяволски кръг, мисля, че бихме могли да вземем съответните мерки. Благодаря. Следващият е, оратор е Майкъл Кашман. Благодаря. Това, което казахте, ми е дава увереност. Ние със сигурност не можем да се изтеглим, не можем да създадем вакуум, защото вакуум съществува и сега. Има вакуум на политическа воля и на лидерство за изпълняване на поетите ангажименти и за върховенство на закона. Нека да се изправим пред реалностите. От 1998 година е този конфликт е довел до смъртта на хиляди души. 45 хиляди души умират всеки месец като пряка или косвена последица от конфликта. Има хиляди, които са вътрешно разселени е, лица. Ние трябва да дадем израз е, на волята на хората, които нямат е, възможност да изразят тази воля сами. Има различни форми на насилие, сексуално робство, принудителна проституция, сексуално насилие това сексуално насилие е спрямо жени, мъже и момчета, които страдат от различни форми на насилие. Резолюция след резолюция се приемат. Време е в международен план да поискаме да се сложи край на тези жестокости. Благодаря ви. Следващият оратор за две минути господин Луи Мишел. Госпожо председател, господин комисар, аз съм силно разтревожен от това, което се случва в източната част на Конго. Руанда и Конго се доближиха. Без такова сближаване няма да бъде намерено решение на проблема. Затова ние сме е, за споразумението от месеца март. Ситуацията все още обаче е тревожна. Докато FDLR е, не бъде разоръжена, няма да бъде умротворена източната част на Конго. Първите жертви на военен натиск на FLDR е те да бъдат откъснати от източниците на финансиране. Населението страда, те са като странични жертви. Тези рискове можеха да се предвидят. Както каза и комисаря от самото начало, ние трябваше да засилим мисията МОНУК. Дори сега МОНУК не разполага с достатъчно средства, оборудване, за да се справи с ситуацията, не винаги са добре организирани. Необходима е по-добра координация на МОНОК и по-широко географско покритие. Разбира се, не трябва да обвиняваме МОНОК, защото това само ще бъде в полза на силите, които искат да подкопаят тази мисия не може да се оправдае поведението на ФЛДР и за това аз приветствам решението да не се предоставя помощ на конгуанската армия, ако тя не изпълнява ангажиментите си. Политиката на президента Кабила за нулева толерантност а, може да бъде приветствана, но тя трябва да се приведе на практика. Има все още чувство за безнаказаност. Като член на комисията аз работих в тази област за възстановяване на съдебната система в източната част. Ние искаме да има държава, базирана на върховенството на закона, държава, която може да подвежда под отговорност виновните и да се избегне опасен правен вакуум. Благодаря следващия оратор, госпожа Дюран. Господин комисар, госпожо министър, ситуацията наистина е изключително обезпокояваща. Независимо от това, че в Конго е разположен контингент на ОНЕ, който наброява 20 000 воени независимо от това, мъже, жени и деца стават жертви не само на бунтовническите групировки, но и на конгуанската армия. Ние получихме обращение от конгуанските жени с призив да сложим край на това ужасяващо насилие, което е всекидневие в Конго. Мисля, че е много опасно да се подронва авторитета на Моннук. Нека да не забравяме, че хората вече са абсолютно изтощени от непрекъснатите кръвопролития. Ние не трябва да допускаме да се отегли Монук, но трябва да гарантираме една по-добра и по-ясна стратегия за Монук. Не трябва да допускаме Монук да включва и поделени от конгуанската армия, чието членове са били уличени в извършване на престъпления. Мисля, че нещата биха били по-различни, ако имаше подходящи условия, ако имаше подходящи казарми за въоръжените сили на ОНЕ. Аз смятам, че Европейския съюз трябва да продължи със своя ангажимент към Конго. За съжаление, не успяхме да създадем, да формираме наша силна Европейски съюз, но така ли, че смятам, че нашата намеса е задължителна. Може би трябваше да спомена, че ви имахте една минута, казва председателя. Госпожа Люзинг за една минута. В Демократична република Конго имаше много повече операции в рамките на европейската политика за отбрана и сигурност. Винаги трябва да си задаваме обаче въпроса, чия сигурност се защитава тази на гражданското население на Конго, на жените и децата. И е, мисията на ООН е Монок също не можа да предотврати смъртта, изнасилването и е, изтезанията на хиляди жени, мъже и деца. Това са жестокости, в които участват е, части на ООН, но какво всъщност се защитава в Конго? Хуманността или се осигурява съществуването на един режим, който през 2003 до 2006 е, година е сключило 160 договора с международни фирми за добиване на суровини и тези договори са окачествени като приемливи. Кавила всъщност пое курс за сключване на по-малко договори с западни фирми. Но тази промяна беше замразена в началото на военните действия. И аз задавам въпроса защо всъщност се смята, че в Германия са тези, които дърпат конците на ФЛМР. Това е всъщност най- терористичната армия в Конго. Благодаря. Следващият оратор Андреас Мелцер хиляди е, изнасилвания, хиляди прокудени лица, това не трябва да бъде тържният баланс на е, операциите на ООН за мироопазване не беше достигнато много в Конго. Продължават да бъдат защитавани интересите в този богат на суровини регион, като не се защитават достатъчно човешките права. Много често конгуански войници извършват престъпления, а военно престъпниците се представят пред военния трибунал в Хага. Това обаче е частичен успех. Е, също е, е, до някъде е, имаше успех при освобождаването на Руанда. Е, фронтовете обаче непрекъснато се местят и положението става критично тогава, когато е, всъщност се оказват оправдани упреците към мисиите на ООН. И логистичната подкрепа на армията не трябва да се свързва с нарушаването на човешките права. Мисията в Конго не трябва да се превръща в нещо като Виетнам за Европа. И всъщност необходима ни е една добре съгласувана европейска политика за мироопазване, но не на места, където фронтовете не са ясни. Според според мен Европейският съюз трябва да концентрира своите миропазващи мисии само в близо до своята територия, например на Балканите или в Кавказ, като се прекратят тези мисии в Африка. Благодаря. Господин Мелцер, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Ситуацията в Демократична република Конго е много лоша, ефекта върху хората е трагичен. Има някои важни елементи, които трябва да споменем тук и в съвместната ни резолюция. Трябва да припомним, че насилието в Конго, както и при много други подобни конфликти, се подхранва най-вече от ам, алчност. използването на ресурсите, ако се подобри просперитета на а, тази част на, на света, ще отслабне и насилието. Целта е да се намали насилието и страданието. Западните мисии имат тази цел, но ако те не ги изпълнят, трябва да се направи преоценка. Подобни конфликти, като този в Демократична република Конго, трябва да намерят политическо решение. След създаването на външната служба на Европейския съюз, Европейския съюз трябва да следва по активен подход в служба на мира. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Корина Крито. Благодаря, господин председател. Както беше казано и по-рано, милиони души загубиха живота си по време на операциите в източната част на Демократична република Конго. Тези рискове стават банални поради това, че често възникват насилие в тази страна и засегнати са деца, мъже, правозащитници, журналисти. Със всеки изминал ден кризата се влушава, ситуацията със сигурността не позволява на хуманитарните организации да се намесват. Има хиляди случаи на изнасилване, на сексуално насилие. Те са също съчетани с глад, с изключителна бедност сред голяма част от населението. Действия в тази посока се извършват и от армията, и от бутовниците има толерантност към сериозни нарушения на правата на човека. За това Европейския съюз трябва да постави под въпрос по какъв начин мироопазващите сили в Конго изпълняват своята мисия. мисия. Трябва да се направи нужното, за да се спре трафика на природни ресурси, на диаманти и прочие, които се използват за финансиране на насилието в тази страна. Благодаря госпожа Софи Инфелд. Аз е, чух е, колегата Мелцер, е, неговото изказване. Той, за съжаление, напусна залата и наистина ние би следвало да се концентрираме само върху съседните райони. Когато разгледаме тази ситуация, наистина добиваме впечатление, че си губим на празно времето. Миналия месец имаше една група жени тук на посещение и този проблем беше засегнат. Трябва ли да приемем, че можем да гледаме хората в очите след като не сме направили това, което е необходимо. Спомням си и погледите на тези жени, горчевината в тях, заради това, че сме ги оставили безпомощни. И ми е трудно да водя подобен дебат. В резолюцията има много добри пасажи и се надявам, че ние трябва активно да направим нещо за осъществяването на тези намерения. Много често се говори за изнасилване изнасилване, за сексуално насилие. Това са понятия, които като погледнем действителността, просто те са недостатъчни за да я опишат. Жените обаче твърдят, че нещата са много по-сериозни. Не се нападат само отделни лица. Не става дума за индивидуално насилие, а за една целенасочена агресия върху една общност, за да бъде тя разрушена. Следователно, ние трябва незабавно да прозрем този факт. Не става дума за без безнаказаност само. Не става дума за нещо конкретно което всъщност не е конкретно, а трябва да се направи това, което беше обявено, но ние трябва да подадем ръка, да бъдем солидарни с жертвите, не бива да ги оставяме в беда и да трябва да осъзнаем нашата морална отговорност. Благодаря. Следващият оратор за година и половина Кристиан Преда. Благодаря, господин председател. trebuie cred eu să reflectăm uh, asupra acțiunilor comunității internaționale. Извинете, имаш технически проблем. Смятам, че трябва да анализираме международната ситуация. както и конкретната ситуация в Конго. За съжаление, ситуацията се влушава. Ако проучим военните операции, ще видим, че военният успех не е оправдан, ако е постигнат с цената на огромно човешко страдание. Смятам, че военните операции от най-близко минало са имали катастрофални последици включително и огромни ужасяващи нарушения на човешките права. Безнаказаността е предпоставка за повтаряне на тези престъпления. Затова смятам, че защитата на цивилното население трябва да бъде абсолютен приоритет. Европейския парламент трябва по-ясно, по-твърдо да заяви, че цялото насилие, извършено в Киево, както и климата на безнаказаност. Благодаря ви. Благодаря. Следващият оратор е господин Луис Янис Гарсия. Благодаря, господин председател. Колегите говориха преди мен за трагичната ситуация в Конго. Говорим за милиони изнасилвания милиони случаи на насилие. Обсъждахме и мисията на ОНЕ, но може би трябва да обсъдим и необходимостта да се прекрати целият незаконен трафик на полезни изкопаеми, включително и злато и диаманти. Защото тези пари които са получени от тази контрабанда, се препират в нашите страни, в банките на нашите страни. Смятам, че баронеса Аштън може да, може да координира цяла една програма, една поредица от действия, за да се прекрати целият този трафик, който обогатява определени хора и подклажда насилието. Благодаря ви, каза председателят. Сега госпожа Ана Дельфо. Благодаря, господин председател. Когато а, говорим за Конго, често а, говорим за ситуацията в Северно-Южно Киво, за насилието срещу цивилните лица, срещу жени и деца и възрастни хора. Това е спешна ситуация, която изисква спешни мерки в защита на цивилното население. Аз съм убедена, че мандата на МОНОК ще бъде удължен. МОНОК трябва да бъде подсилена като мисия, за да спре насилието. и да се сложи край на използването на сексуалното насилие като средство за водене на война. Има пълна безнаказаност от закона. Конганските власти сега показват готовност да сложат край на безнаказаността, но тази политика на нулева толерантност е амбициозна, тя трябва да бъде ефективна Има вече в Международния съд и първите дела срещу военни престъпници. Те трябва да бъдат подведени под отговорност. Това трябва да върви ръка за ръка с укрепването на държавността, защита на правата на човека, на жените и на децата. Често невинността на децата се е принесена в жертва. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Има 8 желащи да се изкажат. Ще разполагаме с време за всички, но само ако всеки се ограничи до една минута. Госпожа Стифлер е първият оратор. Господин председател, ситуацията, хуманитарната ситуация в Конго, най-вече в източно Киво, буди сериозна тревога. Ситуацията на гражданското население се е влушила. Угандийската, руандейска мисия са там. Има редица случаи на насилие, изнасилвания и тези престъпления се разрастват. Те обхващат дори и е, лица от хуманитарните организации. Има 150 хиляди души са вътрешно разселени в източните провинции. Необходимо е да се осигури помощ за 350 хиляди души които са били обект на сексуално насилие. Това изисква спешна намеса на международната общност. Господин Тарабела, за минута и половина. Господин председател, колеги, всички тук говорят за ужасяващата ситуация, в която се намира населението на Конго, особено в източната стран, част на страната. Но вместо да говорим, бих ви призовал да се запознаете с практическите последици. Много хора, и сред тях много жени, продължават да страдат и физически, и психически от актовете на насилие, извършени срещу тях. Ние виждаме как Конго просто пропада в една дълбока пропаст. Изключително е важно да се гарантира ефективната борба от страна на ОНЕ и правителството на Конго срещу насилието. Благодаря ви. Сега госпожа Лиз. Господин председател. Господин председател, господин министър, аз също искам да говоря за сексуалното насилие срещу жени в Конго, най-вече в източно Конго. Това е едно ново явление, доста сложно погледнато от всички страни и физическите и морални страдания на жертвите са още по-силни, като се има предвид нулевата толерантност на президента Кабила. Всеки знае, че е необходима глобална стратегия, само тогава ще може да се водят активни действия. Аз знам, господин комисар, че има много проекти в тази насока, но когато погледнем тези цифри и сведенията, ужасните сведения, които чуваме, можем да се зададем въпроса какво всъщност ще се получи от тази стратегия. Всъщност господин комисар, ние се явяваме основните носители е, на надежда и е, на възстановяване. Какво може да се направи, за да се подобрат нещата? Благодаря. Следващият оратор е господин Рома Ироеда. Аз е, също искам да взема отношение по една тема, която следя от години непрекъсните нарушения на правата на човека в източно Конго, те трябва да бъдат осъдени от нас толкова по-силно, колкото повече а, сексуално насилие се извършва над а, млади жени в тази част на страната. И затова мога само да се присъединя към моите колеги, които изискват незабавни действия на място кои Обединените нации трябва незабавно да вземат всички необходими мерки, за да попречат за по-нататъчни нападения над гражданското население и е, след това трябва да е, започнем да действаме срещу безнаказаността, трябва да се изгради там правова държава. Изнасилвания на млади жени е, от войници, това е нещо, с което не можем да се примирим. Господин Обермайер. През 2009 година имаше размяна на посланици между Руанда и Конго и, дами и господа, това беше един лъч надежда за измъченото население на тази страна. И след това бяха арестувани, бяха задържани демократичните ръководители в тази страна. И сега какво трябва да се направи, за да се получи едно сближаване между Конго и Руанда? Сега за мандата е на ООН. Е, от много места се чува, че трябва да се вземат всякакви мерки, но нека да бъдем честни. Ако ние трябва да помогнем на всички, които са изнасилвани, е, изтързавани в тази страна, трябва е, да се провъзгласи този мандат, ние австрийците сме малко по-рестриктивни в това отношение и смятаме, че трябва да се следва една последователна политика. Благодаря на господин Авермар. Смятам, че е изключително печално, че на вечерят на коледа ние обсъждаме война в Чечня, Афганистан или в Конго. Но, за съжаление, това е реалността. Ние трябва, както каза господин Мичел, да бъдем онези, които предлагат и осигуряват мир. Необходимо е Европейският съюз, представен от Катрин Аштън, да сложи край на ужасяващите страдания на хората в Конго. Трябва да смислим също така за образованието. Трябва да гарантираме достъп до образованието и добро образование в тези страни, защото това е гаранция за траен мир. Господин Джим Хигинс. mr president in 1960, the swedish secretary general of the united nations dag hammarskjöld Хамершолт е, поиска от ирландските войски да влязат в Белгийско Конго. И като миротворителите те свършиха отлична работа. Аз сериозно съм обезпокоен от е, ролята на ООН. Мароканци, пакистанци, индианци. Става дума за е, изнасилвания, но силите на ООН не се справят с ситуацията. Съгласен съм изцяло с господин Мичел, че Европейския съюз трябва да вземе по-силна позиция. Ние свършихме чудесна работа в чат. Ние трябва да имаме свои умиротворителни сили там. Не може да разчитаме само на тези на ООН. Това са жертви на европейска колонизация, на междуплеменни войни, Необходимо е да направим нужното за тези хора. Благодаря. Следващия оратор, господин Свенсен, за една минута. Благодаря, господин председател. Почти е невъзможно да се разбере ужасната статистика, която чуваме тази вечер. Въпреки това, знаем, че тези данни са верни. Много хора считат, че когато говорим за най-бедните от бедните страни в Африка на юг от Сахара, не проявяваме достатъчно практичност. Тук става дума за военна сила. Ние разбираме, че трябва да се борим срещу корупцията и бедността, за да подобрим ситуацията в една страна, където населението страда толкова много. Говорим за Афганистан, за терора в Афганистан, за талибаните и това е основателно. Но тук има друг народ, който също е страдал и продължава да страда при най-ужасни обстоятелства. И тук искам да подчертая, че имаме доброволни организации, които могат да допринесат, ако те имат държавна подкрепа, подкрепа от Европейския съюз, но понякога това е твърде сложно. Благодаря. С това приключваме процедурата на Catch the Eye и сега искам да дам думата на госпожа Сесилия Малстром. Много благодаря, господин председател. Този дебат ние чухме много сериозни основания, за да продължим нашия ангажимент към Демократична република Конго. Както то беше казано, Европейският съюз се е ангажирал с установяването на мира и дългосрочното развитие на Конго. Ние чухме също така съобщение от господин Дегухт за дейността на Европейския съюз в тази сфера. Европейският съюз допринася най-много за развитието на този район. Ние сме най-големия дарител на хуманитарна помощ. Разбира се, ние трябва да защитаваме човешките права, трябва да гарантираме подобряването на условията за живот и разбира се, трябва да помогнем на правителството да се бори с корупцията и да се възстанови върховенството на закона. В много доклади и съобщения ние Четем за ужасяващите случаи на сексуално насилие. Престъпниците трябва да бъдат подведени под отговорност. И тук огромна отговорност лежи върху плещите на властите в Конго и политиката на нулева толерантност, провъзгласена от президента Кабила, трябва да стане реалност. ние виждаме, че военните поделения на ООН са постигнали определени успехи. Европейският съюз ще изпрати още един екип. Този екип ще бъде създаден от експерти, който има мандат за цялата страна. В момента се извършва с пълна сила процес на набиране на специалисти за тази мисия. Ние трябва също така да имаме на място специализирани експерти, които да гарантират, че на място има необходимите процедури и се изпълняват необходимите мерки да се прекрати сексуалното насилие, особено когато се извършва от военнослужащи. Искам да кажа накрая, че това е последният ни дебат в качеството ми на представител на е, председателството на Европейския съюз. Бих искал много да ви благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря на всички ви. Ние също бихме искали да ви благодарим от името на всичките ми колеги. Беше удоволствие да работим с вас. И сега от името на комисията господин Дегухт. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички депутати, които се изказаха по време на дебата. Няма да се връщам към първоначално казаното. Искам да се концентрирам върху три неща. На първо място Европейската комисия прави много в сферата на хуманитарната помощ, програми, за възстановяване на правовата държава. Става дума за повече от 100 милиона на годишна основа. Въпросът опира до това какъв е ефекта от всичко това, ако нямаме насреща нужния партньор на политическата сцена. На второ място, Бих искал да кажа нещо за мандата на Монок. Въпреки, че Монок може и трябва да бъде критикуван за последните събития, считам, че би било пълна грешка да поискаме мисията да напусне Демократична република Конго. Това е най-лошия сценарий, който бихме могли да се представим. Нека да прочета няколко неща, свързани с мандата, така той, както той беше утвърден от съвета за сигурност на ООН в началото на миналата година. Там се казва, че съветът реши МОНУК след приемането на резолюцията да има мандат в следния приоритетен ред да работи в тясно сътрудничество с правителството на Конго, защита на цивилните и хуманитарните организации и бази на ООН и недопускане на насилие, най-вече насилие от страна на страните, ангажирани в конфликта. Параграф Г е също интересен, където се говори за координиране на сътрудничеството, операциите да се контролират да се координират с интегрираните бригади на конганските въоръжени сили и да подкрепя организ... операции, осъществявани съвместно с международните организации. Мандата е действително изключително ясен. Трябва да е ясно какви са правилата за предприемане на действия Необходимо е да има такива правила, те сами трябва да решат как да процедират и на последно място знаете, че има много критики в сферата на правосъдието и хората питат дали това е в съответствие с политиките защото е необходимо да има и нужното политическо управление на кризата. Поскон Таганта пое ръководителството от Нкунда и виждаме какво се случва. Няма безплатни обяди. Не може да управлявате една криза и от друга страна да оставяте нещата в ръцете на международното правосъдие. Според мен трябва да се отдаде приоритет на прилагането на международното наказателно право. Благодаря. Бяха получени 6 е, предложения за резолюции. С това приключваме дебата. Гласуването ще бъде утре.